Госпожи и господа, уважаеми колеги, добре дошли на следобедната част от днешното заседание. Сега ще пристъпим към публично изслушване до 15.30 Темата е след арабската пролет, перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка. Както знаете, от началото на народните възстания през 2011 година нашата комисия много внимателно следи развитието на обстановката в региона. По време на настоящия мандат неколкократно разменяхме мнения по този въпрос. Колегите участваха активно и в посещения в региона. Докладът, е, който разглеждаме, е своевременен, дава ни възможност да направим равносметка на положените усилия и провежданата до сега от тези политика, както и да оценим тяхната ефикасност. Докладът ни дава възможност към края на парламентарния мандат да оценим усилията на Съюза в подкрепа на страните от региона за постигане на легитимните им демократични въжделения, както и да набележим нови направления на подкрепа. Преди да дам думата на господин Бенифей, който е, нали? Да, там ли е? Там ли трябва да бъде? Мисля, че друга не трябва. Както и да е, седнал е. Преди да му дам думата на Бенедето Бенифей, позволете ми да приветствам двамата гост-докладчици, които сме поканили за днешния ден. В поазбучен ред господин Мутас Адам Оксфам, директор за Сирия, по-нататък госпожа Натали Точи, позната на мнозина от нас, директор на Института по международни отношения, специален съветник на заместник председателя на комисията и върховен председател, представител за външна политика и сигурност госпожа Могерини, професор Норис Кауза на университета Тюбинген. Е, както знаем, госпожа Точи е автор фактически на глобалната стратегия, която не веднъж сме обсъждали в нашата комисия. Приветствам всички ви. Значи, първо давам думата на господин Бенифей, след това госпожа Точи и накрая на господин Адам. Имате думата. Прави го. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. За мен е голямо удоволствие тук, като докладчик на нашата комисия, да по темата след арабската пролет от тук на къде. Много се радвам, че тук е Натали Точи, която е специален съветник на госпожа Мокерини, както и господин Мутас Атам от Оксфам. Днес обсъждаме е, една много сложна стратегия, която е много важен елемент от нашата политика на съседство. През изминалите 8 години станахме свидетели на многобройни инициативи, свързани с така наречените, казвам нарочно в множествено число, арабски пролети. Много разнообразна е картината. с а, а, най-различни промени в целия спектър. От демократизация до а, открит конфликт, какъвто имаме в Сирия. Имаме а, и все пак и примери на добра практика, на успехи, както и проблеми, а, които изискват размисъл. Искам и се именно в тези теми а, да съсредоточим нашето внимание, това, което е и важно за нашите връзки. Масови бяха движенията през 2011 година, които дадоха тласък на първите промени, но миграционната криза, която възникна след това и която представляваше заплаха за сигурността на различни региони, като че ли остави на страни тези тези процеси извън вниманието ни. Политиката, която въвежда идеята за взаимодействие с съседството съвсем основателно обръща внимание на тези страни от гледна точка на решаването на проблема с миграцията. Основателно беше поставен въпросът, че трябва да се работи с страните на происход. Концепцията е правилна, но тя в никакъв случай не може да отхвърли или да постави под съмнение нашите ценности, на които се основава взаимоотношенията ни с тези страни. Трагични са последиците от действията на диктаторски е, режими в е, е, региона. Не бива да затваря очите си Европа по никакъв начин за грубото погазване на правата на е, човека и демокрацията. Трябва да се намери равновесие от една страна е, между необходимостта да се търси съвместно решение, от друга страна отстояването на нашите основни ценности, най-вече на правата на човека. Това има общи тенденции с е, най-различни особености в социално-економическото развитие в самата тъкан на обществото. За това трябва да се отчитат, когато определяме какво значи ефикасно действаща държава. През 2016 година се появи и едно ново понятие, понятието резилиенс, устойчивост, свързано с билността на държавите и обществото. Според мен е много важно да се промени парадигмата и да се обърне особено внимание на гражданското общество и на личността защото именно те могат да бъдат двигателя, фактора на промяната. Очертава се стратегия за устойчивост, но най-вече устойчивост на обществото, за да може да се постигне устойчиво развитие на обществото и на държавата. За това трябва истинска устойчива стабилност за всички граждани. В дългосрочен план – трябва да се прецени какво можем да направим. Нашите връзки с региона близ, Близък изток, Северна Африка трябва да уравновесяват контактите и с държавата, и с гражданското общество, а не както в миналото да обръщаме внимание само на междудържавните връзки, включително и с авторитарни режими. След арабската пролет ясно се очерта огромната криза в е, доверието, доверието на гражданите в е, институциите, което изисква и нов обществен договор. Говори се за сигурност, борба е, срещу тероризма, управление на миграцията, но трябва да намерим едно ново равновесие между тези три фактора, за да избегнем отрицателни последици в бъдещето. Липсата на единодействие от страна на държавите членки е също един проблем, който заслужава интерес. Понякога надделяват националните интереси над общностните, което пречи на единодействието. Ето защо трябва да е комплексна, всеобхватна и приобщаваща нашата външна политика – конкретна оценка е, трябва да се направи на изпълнението на глобалната стратегия през изминалите две години. Затова много е, се радвам, че е тук и Мутаса Дам, който ще говори за един друг аспект е, на развитието в региона, а именно положението в Сирия. След свалянето на Садам Хюсейн, след като престана заиграването в различни политически игри, вече стана, става ясно, че трябва да се намери едно трайно решение, което да е хуманитарно, с а, а, участието и съгласието на а, международните а, фактори. Като се намери решение а, устойчиво и дългосрочно за бежанците, включително и в съседните страни. Имам предвид най-вече толкова много деца, които трябва да бъдат върнати в училище, на които трябва да се намери едно трайно решение. За това много голяма роля играе Оксфам, организация, за която работим от там в Сирия. На... Мисля, че това изслушване ще допринесе за по-нататъчното развитие на нашето отношение с региона. Благодаря. Благодаря, господин Бенифей. И сега Давам думата на нашите гости. И първо госпожа Точи. По 10 минути на оратор. Uh, uh, Благодаря. За мен е удоволствие, че съм тук е, днес. Е, да говорим тази тема за ЕС след арабската пролет. Е, отдава ни се възможност да помислим действително гигантските промени, е, раздвижване на пластовете в региона, както и за подхода на Съюза е, в този контекст. Позволете ми е, най-напред да очертая три големи полуки от 2011 година до ден днешен. Първа полука – пак е, е, най на краищата неустойчивостта, неспособността на режимите от региона да оцеляват и тяхното разпадане, в край на краищата е въпрос не на кога, е, т.е. на дали, на вероятност, а на време. Въпрос кога. И докато през 2011 година това твърдение бе приблизително безспорно 2011, 2012 до 2017, 2018 отново се появи съмнение. Това твърдение стана до някъде спорно и отново се поддаваме на изкушението да кажем, че един автократичен режим в край на кращата е в интерес на стабилността. 2011 година трябва да остане в паметта ни. В потвърждение на това именно положение, че падането на тези режими е въпрос на време. По простата причина, както каза и преждеговорившия, че социалният договор в региона е разтурен първият, първото издание на този социален договор е, главно гласеше, че арабските режими осигуряват е, необходимите обществени услуги на своето население срещу неговото послушание. С течение на годините обаче се оказва, че тези обществени услуги вече не се предоставят по, по редица причини. Не става въпрос за неравенство, маргинализация – корупция, взривообразно, буквално, взривообразно разрастване през последните 15 ти на години на неформалния сектор и следователно се стига до липсата на обществени услуги, например, на жилищното осигуряване и на здравеопазване. Втора голяма полука от периода от 11-та насам е, че промените са възможни. Те настъпват, отново, въпрос на време, но не линейно. Това са сложни, комплексни, не елементарни, така, въпрос на аритметична прогресия, промени. Тук можем да говорим най-малко за две измерения за за успоредни процеси е, в, в е, различни посоки. Тоест, ние знаем, че промяната ще настъпи, но не знаем точно кога и как. И ако се вгледаме в случилото се от 2011 година насам, ще се убедим в това. А именно, че промените настъпват по диаметрално различни начини. Все още можем да говорим за случая Тунис, като особено положителен опит, но има и друг вариант на спонтанно, стихийно и отчаяно и в крайна краища неустойчиво е, в дългосрочен план усилие да се сключи нов социален договор. Вече не се говори за обществено обслужване срещу послушание, а по-скоро за сигурност. Национална сигурност срещу, срещу послушание или подчинение. И това е определено отстъпление назад към авторитаризма, в случая Египет е особено красноречив пример, и някои случаи на, на, на пълен колапс. Очевидно, е, Йемен, Сирия, Либия и особено ако вземем случая Сирия, можем да говорим за Феникса, възродил се от пепелта, но той е един доста хил, хилъв такъв не, неуверен Феникс. и, значи, имаме такива едновременно развиващи се явления – от една страна имаме свиване на периметър на държавата, защото държавата не просто повече не е в състояние да осигури териториален контрол върху съответната държава, но не е способна и да осъществява обикновените, традиционните функции на държавата, т.е. териториално и функционално свиване на държавата, от което следва е, подновяване на съперничествата, на, на, на противоречията, които винаги са съществували под повърхността в региона. Е, по Това е причината да, да имаме случаи като Сирия, като Йемен, нали, поради а, това разпадане и изпразване от съдържание на държавата. И последно, какво означава всичко това за нас, за Европейския съюз? И нещо, което напълно основателно се акцентира във вашата работа, е, е именно ограничения потенциал, ограничената възможност на Съюза да упражнява влияние. Тук наистина става въпрос за такива сериозни размествания на пластовете, че не мога да се, да се сетя, за който и да било значим външен, да дори и вътрешен фактор, който да разполага с действителна възможност да оказва влияние. Но, в страни от това, че никой няма такава възможност, ние също нямаме, е, от което следва, че трябва да бъдем далеч по-избирателни, що се отнася до нещата, с които се захващаме. Определено е, може да се твърди, че е необходимо да оказваме повече влияние в Магреба в сравнение с Машреба. Съответно, по отношение на държавите потребяващи изкопаеми горева в сравнение с държавите произвеждащи петрол в случая. Определено трябва да се подбира и, териториално, географски, но аз бих казала, че и тематично трябва да се подбира с, с какви въпроси да се захващаме. И ме ми се струва, че има едно конкретно предложение, съдържащо се в проекто доклада на, на вашата комисия, за насоченост към младото поколение, за една програма Еразъм, ако щете, за региона. И ние в института сме работили по този въпрос и сме е, убедени, че е на лице голям, невероятен интерес към подобно съдействие. Втората голяма полка за Съюза се състои в това, че е необходимо да работим по места Просто, преди всичко, защото трябва по-добре да познаваме обстановката и проекта доклада прави едно предложение в тази връзка, което аз особено ценя, а именно, че делегациите на Съюза по места следва да създават своеобразни консултативни съвети, е, широко представителни за местните общества, като фундаментална предпоставка за подобряване на, на собствените ни знания, на осведомеността ни за това, което става на терена. И в крайна краща промяната, която Съюзът би могъл да се надява да произведе, би могла да бъде местна. Възможно е тя да не обхване едновременно цялата национална територия, особено в изключително комплицираните случаи, като, като Сирия, е, в която Съюзът вероятно няма, а вероятно никога не е имал способността да, да, да предрешава, да, да, да влияе върху стратегическото направление на развитие. На трето място за, за Съюза е разграничаването между думи и дела. И в това отношение позволете ми да приведа два конкретни примера. Единия е съвместния всеобхватен план за действие. И другият пример е близкоисточния мирен процес. И в двата случая Съюзът на висок глас е заявявал своята позиция, правилна според мен позиция, но нещата стават особено проблемни, ако след това не можем да действаме в съзвучие с заявената позиция. Особено, що се отнася до плана до плана за действие. Сега, близкоисточният мирен, мирен процес е голяма отделна тема. Но ако вземем общия всеобхватен план за действие, е, и там имаме проблем, определено. През последната година, година и, и нещо, тръбим навсякъде, че сме решени, че проявяваме волята да започнем изпълнението на плана, обаче когато стисне чипика, така да се каже, е, е, ние някакси се, се боим да нагазим в дълбокото. Има подобна персийска поговорка. Не, ако, ако ще отстояваме заявените си позиции, трябва да направим нещо. Особено за инструмента с специално предназначение, който е предвиден от плана. И най-сетне, кои всъщност сме ние? Ако желаем все така, както мисля е казано в доклада, да, да действаме като демократична сила, то предпоставката за всичко това е нормите и ценностите, които налагаме навън, да бъдат спазвани у нас. И няма по-прискърбен пример за обратното от е, целия ни подход към бежанците. Това не е просто в кухня на Европейския съюз. Външният свят много внимателно наблюдава. И ние, се казва, и, и на куци крак не можем да застанем, за да отстояваме реномето си, ако не се придържаме към ценностите, които сами проповядваме. Благодаря. Благодаря, госпожа Точи господин Мутас Адхам. 10 минути. Микрофон, моля. Е, колеги, госпожи и господа, благодаря ви за възможността да се изкажа днес пред вас в един момент особено важен за бъдещето на Сирия и на целия регион – Ролята на Европейския съюз като цяло е, е важна и подходът му към региона на Близки изток и Северна Африка е, следва да бъде подлаган периодична оценка, както що се отнася до бъдещето, на по-нататъчните действия в региона, така и що се отнася до подхода на Европейския съюз към подобни проблеми за напред някъде другаде по света. Днес бих искал да кажа няколко думи за Сирия, в която живея и работя почти от самото начало на кризата. Оксфам по-настоящем е, има програма на обща стоеност от около 10 милиона евро е, за Сирия, свързана с водоснабдяване, е, хигиенизация и прочее Работим в, на юг, в селските райони около Дамаск, около Алепо на изток и на север. Е, част от тези програми и проекти са финансирани от Европейския съюз, за което бих искал да изкажа благодарност. Достъпът все така е най-големият проблем за е, организациите, действащи от Дамаск. Макар и през 18-та година нещата да се попромениха, е, вероятно по-скоро за международните неправителствени организации, отколкото за ООН. Неправителствените организации имат, имат възможност да, да осъществяват достъп до новозавзетите от режима райони. Надежният достъп до местните общности продължава все пак да, да бъде проблем, макар и наскоро Оксфан и други подобни организации да, да, да, да могат да общуват с тези общности сравнително редовно. Други предизвикателства, свързани с хуманитарната обстановка в Сирия, е всъщност липсата на финансиране, ограничението финансиране, особено около Дамаск или контролираната от правителството част която наскоро е, е, се концентрираха около две трети от нуждаещото се население. И тази липса на финансови средства възпрепятства способността ни да се възползваме от получения териториален достъп е, и, и ни лишава от възможност да мащабираме, да, да разрастваме програмите според нуждите. Други проблеми са не понякога е, ефекта от санкциите, е, именно е, върху способността на различни международни фактори да получават пряко, чисто оперативно финансови средства в страната. Има и отклоняване на средства. Това е сериозен въпрос. Оксам се опитва да го, да го реши и след много и много опити. Е, идеите ни бяха одобрени, но, но, но така и не можахме да направим много. Сирия, по какво се различава Сирия от другите страни, обхванати от арабската пролет? Е, всяка страна е своеобразна, разбира се, но в повечето от арабските страни, участващите в е, процеса за дълго време изпитваха сериозна надежда, че промяната е възможна. Промяната е, на върха, макар и в повечето случаи да не се стигна до там. А в Сирия надеждата живя твърде кратко и, е, и, и твърде, твърде скоро противопоставянето, конфронтацията се милитаризира и на територията на Сирия. Сирия се превърна в бойно поле за, за съперничествата между различни външни е, сили, е, които все още до голяма степен присъстват в страната. От което следва, че под, на подходът на ОНЕ към Сирия следва да се гледа по-инак в сравнение с подхода към други страни. Е, редакцията на доклада за арабската пролет, с която се запознах, е, отдава е, е, твърде малко място, твърде малко значение на въпроса за правата на човека и равенството на половете за жените. Две изречения май са казани. А всъщност това би трябвало да бъде крайгълния камък на отношението на ЕС към Сирия. Девойките и жените следва да участват в разработването на програмите, да имат правото на достъп до подкрепа и помощ по всяко време. Организациите за жените следва да бъдат подкрепяни, да се изгражда техният капацитет. Програмата на Оксана за Сирия има специализиран екип за половото равенство и се стреми във всички свои действия да го реализира. Е, е, е, положението в Сирия, наред с традиционната култура допълнително влушава възможностите на жените и е, е има риск новата конституция на страната, е, зачитаща религиозните свободи, сериозно да накърни правата на жените. В мотивите към доклада се подчертава е, значението, което се отдава на гражданското общество като представително, като представителство. И, и това е така, както, както навсякъде другаде, така и в Сирия. И Европейския съюз би следвало да помисли за един солиден местен подход в Сирия. Гражданското общество следва да бъде подкрепяно според ценностите на правата на човека. Независимо от това, от коя страна на барикадата се намира една или друга гражданска организация. Това е било в полза за, за целия сирийски народ. Е, за това да се повиши увереността му, че в него се вслушват и по този начин той да може по-активно да изисква от управляващите. Европейският съюз е, е, следва да помисли как да, как да контактува, как да, да, да, да работи с всички общности, тези, които живеят под управлението на режима, извън тези територии, а и извън страната. Мнозина в Сирия днес бих се запитали защо да контактуват въобще с Европейския съюз, след като са пренебрегвани толкова дълго. Е, Женевският процес е на практика блокиран, това е първото направление, но е възможно да се работи и по второ и трето направление дипломатически усилия. За повишаване на доверието на местните хора, да, да, да, да се е, мобилизират те. Опасявам се, че е, силиците на място смятат, че Европейския съюз просто не се интересува от тях. Помощта на Съюзът нерядко е диференцирана според това кой контролира територията. А според мен е подкрепата за гражданското общество, за изграждането на местния граждански е, капацитет следва да обхване всички, не само е, отделни части в зависимост от това кой контролира територията. Макар и финансовата подкрепа на Съюза да е допринесла все пак за стабилизирането на части от Сирия и на съседните страни, ограничения обхват и обем на тази помощ е, води до това да, да не бъдат решени, да не бъдат постигнати приоритетните задачи. На 35% младежка безработица, например, в Сирия. Социалната маргинализация е масова. Е, и съсредоточаването на усилията върху неотложната помощ, така да се каже, не, не, не е достатъчно да, да реши въпрос. Е, Помага се на, на онази част от населението, което е безпомощно, разбира се, и зависи от тази помощ, но следва да се подпомага и онази част от населението, която може да, да помогне сама на себе си, която все още е в състояние. А, политиката на, на Съюза насочва вниманието към ограничаване на, на мащабите на, на конфликта и, и, към, и към поддържане на сигурността. А, а докато позитивния, по-конструктивния и широк подход към бъдещото развитие на страната е, е, е, би бил по-ефикасен. Фактически по този начин вниманието се отклонява от положението на сирийските граждани. Е, отклонява се вниманието от изграждането на човешкия капацитал, капитал. Conflict resolution involves engaging преодоляването на конфликта предполага въвличането на всички страни в него. И въпреки това, е, за повечето от участниците в конфликта в Сирия, е, Европейският съюз не, е, не, не, не, е, правил, не е правил нищо. Европейския съюз е категоричен за това колко е важна хуманитарната дипломация, но няма такава. В Сирия не се провежда. в това число е, и за осигуряването на достъп до отделните общности. И, и, и тези тех, тех, технически експерти, това става въпрос за експертни усилия, които да работят, по, които да, да се разполагат по места. А Оксфам не, не, не веднъж е успявал да, да, да, да осигури достъп през междата, така през разграничителната линия, за да осигури елементарна водоснабдителна инфраструктура и така нататък. Независимо от това, прочим, дори когато територията се е контролирала от, от ИДИЛ или от опозицията или, или от правителството гражданското общество би следвало да участва в, в планирането и предоставянето на помощта на място. И, и все още, все още работата с гражданското общество е недостатъчна. Международната общност трябва да се, да се допита, да, да, да приобщи повече гласове, повече представители на сирийското общество, в това число жените, връщащите се бежанци, особено по отношение на Брюксел 3. Е, и трябва да бъде включено е, сирийското гражданско общество да се чуе неговият глас. Приветстваме ангажимента, който се заявява в е, доклада за развиване на капацитета на гражданското общество. Отново подчертавам аспекта полово равенство, доброто местно управление и справедливото представителство на местните общности. Благодаря. So, thank you, Ms. Thank you, Mr. Adam. We now have... Благодаря на госпожа Точи и на господин Адхам. Имаме време за няколко въпроса и изказвания. Моля ви, стегнато, защото не бива да чакаме румънския външен министр. Не бива да го караме да чака. И така, първи оратор. Благодаря, благодаря на двамата оратори. Вземам повод от казаното от госпожа Точи. Казахте, една от слабостите на европейската политика е разпределението на бежанците. Всички сме съгласни с това, но според мен има още една слабост. И не можем а, да кажем, че 2011 година а, започна всичко с а, цялата каша спорадичните протести в Сирия поради липсата на водоснабдяване, поне така се казваше. Европейския съюз в този момент не се появи. А тогава беше възможно да се говори и с двете страни. Нямаше тогава руснаци, нямаше иранци, нямаше турци, нямаше идил още нямаше 100 000 убити и 1 милион бежанци, които чукаха на нашите врати. Липсва ни единна, уверена, обща европейска политика на 500 милиона души с цялата им економическа мощ. Вече стомната е щупена, няма какво да направим. Не можем да върнем времето назад. Но се боя, че ако продължаваме така, Сирия няма да е единствената държава, която изпада в това. В Северна Африка има страни, които могат да тръгнат по този път. Не искам да споменавам имена. Алжир само да си помисля, дори се страхувам да го направя. Трябва ни силна външна политика. И ако сме прозорливи, а прозорливост ни липсва, ако имаме институция, която прави оценка на положението в съседните страни и бие тревога да внимаваме с положението в страната Хикс, Y или Z – положението ще е различно. Време е да се осъзнаем, да се отрезвим, защото само с единни действия можем да преодолеем такива тежки проблеми като Сирия. Благодаря, госпожи, а, господин Башир, господин Юрек. Някой друг иска ли да вземе думата? Закривам списъка оратори, защото ни трябва време и за отговори. Господин Башир, две минути, не повече. Много благодаря, господин посланник. Uh, uh, uh, Всички ние, събрали се тук, сме убедени демократи. Убедени сме, че демокрацията – носи отговорност и отчетност на управляващите. Демокрацията дава възможност на народа да избере своите ръководители, както и да гласува, за да бъдат свалени от власт, ако не си вършат работата. Така е по цял свят. Също се отнася и до върховенството на закона. Ако няма отговорност пред закона – Напредъкът е невъзможен. Различните мнения се задушават. Трето, имуществени права. В страна, в която не са защитени имуществените права, няма економически напредък, няма ред. Тук бих добавил и търговията. Според мен Търговията може да помогне на тези провалени държави в Близкия изток, както и на страните, които поеха тежеста на милиони бежанци от Сирия, Ирак и от Африка на юг от Сахара. По линия на търговията можем да улесним тук обмена с тези страни чрез намаляване или премахване на митата и мерки за добавяне на стойност тяхната продукция. Например, не да изнасят а, у нас какао, а шоколад. Uh, трябва да обърнем внимание на тези страни, които работят по-успешно, но когато се насочваме само към тях, това води до брожение и недоволство сред останалите. Страните, за които говорим, са наши съседи и трябва да им помогнем, а, за да развиват търговията си и това да оживи економиката. И в заключение, Дейвид, искам да кажа, че трябва да дадем отпор на глупави действия, както е, наблюдавахме от е, някои от нашите колеги през 2003 година в Ирак и е, след това други. Не бива да подбуждаме конфликти и войни в региона. Трябва да сме по-категорични. Благодаря, господин Юрек. Благодаря. Колегата ми Бенифей каза, че що се отнася до преценката на обстановката в страните от Близкия изток и Северна Аф... Африка, установяваме прекалено често напреже... напрежение между демокрацията и зачитането на човешката права. Това е момент, в който трябва да се намеси политиката. Няма спор, че ни е необходима добра политика, но равносметката за политическата обстановка в Близкия изток съвсем не е добра. Допуснати бяха множество грешки. В Сирия положението е драматично. Там се взеха и много погрешни решения. От друга страна бяха подкрепени партии, които не заслужаваха нашата подкрепа. В Египет подкрепихме правителството на професор Мурси. Тоест смятахме, извинете, че тогавашното правителство на Мурси е по-голяма заплаха за демокрацията от сегашното правителство. Както казах, положението е драматично. Така че действията ни трябва по един или друг начин да доведат до някакъв напредък в региона. Важна е и сигурността. Ето давам пример. Марокко не е страна пряко преживяла, преминала през арабската пролет, но обстановката там в днешно време не е по-зле, отколкото преди 10 години. Така че трябва да се вгледаме кой в региона е наш приятел, за да подкрепим именно приятелите си и същевременно трябва да а, преценяваме достатъчно прецизно ситуацията и да видим коя криза до какви последствия води. Трябва да научим този урок, ако искаме и в бъдеще да не се стига до трагични ситуации, като в Сирия или Йемен. Благодаря. Имаме още няколко минути за отговори. Бихте ли започнали? Или да обърнем реда? Добре, да дадем път на дамите. Съвсем накратко ще се опитам. Бяха засегнати няколко въпроса. Напълно съгласна съм с оценката, че е необходимо единство, единодействие. Това е отправната точка за всичко, което можем да правим в региона Близки изток и Северна Африка. Но ако мога да се върна назад и да направя равносметка за грешките ни в Сирия, беше даден такъв конкретен пример. Мисля, че нашите грешки тогава, както често се случва изобщо, ние като Европейски съюз доста шизофренично се люшкаме между двете крайности. От една страна твърде преувеличено чувство на трагическа вина, от е, друга страна е, лутане е, в избора на действия. Мислихме си тогава, за периода, за който вие говорите, мислихме си, че ние ще спечелим. Ние, Запада. След падането на Бен Али, на Мобарк, мислихме си, че ние спечелихме. Ние не постигнахме нищо подобно. Ние потикнахме, казано в кавички, нашата страна, но не си дадохме сметка за всички противодействащи фактори и като видяхме това, отстъпихме изцяло. И оттам възникнаха толкова много други въпроси. Големия въпрос за възстановяването също трябва да се постави. В конфликт, в който претърпяхме политическа загуба. Военна не, защото ние там военно не сме ангажирани, но политически претърпяхме поражение. И условията за победения не са същите, каквито биха могли да бъдат за победителя в един военен конфликт. Затова, освен очевидното и малко все пак е, слабо вероятно единство, което е необходимо. Имаме и това шизофренично люшкане от една позиция в друга. Благодаря. Няколко думи за непоследователността и липсата на общо виждане от е, хуманитарна гледна точка в Сирия според мен, за възстановяването става дума в политическите разговори. Ние пряко не се занимаваме с програмата за възстановяване, но тъкмо защото въпросът е политически – Тъкмо защото има толкова много ограничения във възможността да се действа. Европа не проявява особено желание да участва в каквито и да било разговори за възстановяване от хуманитарна гледна точка, това означава ограничаване на възможността за хуманитарни мерки. Ако сравним хуманитарното положение в Сирия с положението другаде, няма съмнение, че е, имаме тази неразривна връзка между е, спасителни е, операции, е, възстановяване и след това развитие. В Сирия обаче е малко спорно положението. Намесата в Сирия беше ограничена само до животоспасяващи мерки. И тъй като конфликта се проточи вече над 8 години, този тип помощ вече не е толкова действен, както би трябвало да бъде. Няма никакви инвестиции в първоначално възстановяване на общностите. Няма никакви инвестиции в устойчивост само се спасява човешки живот. Но това означава, че спасените 100% зависят от помощта. А това, което е най-важно, е хората да имат възможност да изградят отново живота си, вместо да зависят от помощи. Благодаря. Благодаря, госпожо Точи, господин Адам, благодаря ви за участието, но последната дума има нашия докладчик. Благодаря. Бих искал да кажа, че това кратко, но много интензивно обсъждане ни дава богат материал да довършим работата си. Специално искам да благодаря на госпожа Точи че поставя въпроса за консултативния съвет. Той се посочва и в доклада. Мисля, че тук не бива да се придържаме към ограничения. А, също така беше важен и въпроса за преосмисляне на нашия подход към бежанците. От господин Мотаса дам чухме ясната, категорична позиция на човек, който работи на място за изграждане на капацитет, за развитие на гражданското общество, за отстояване на правата на човека и особено на правата на жените. Въпрос, който е отразен и в нашия доклад. Тук беше даден пример с Сирия, но има и други. Важно е също така да имаме последователност и приемственост в действията, не само да се провеждат конференции, но от тях да следват конкретни действия. Много полезно беше това обсъждане. Много благодаря на колегите, които участваха. Благодаря на председателя, на госпожа Точи, на господин Адам. Благодаря за дискусията. И така приключваме с тази точка от дневния ред. Благодаря. До нови срещи. Ladies and gentlemen. Госпожи и господа колеги, моля ви да вземете отново местата си, за да продължим с следващата точка от дневния ред, 31. Сърдечно приветствам. Ред в залата. Надявах се все пак да привлече е, вниманието и на социал-демократите в залата. Все пак госта ни е социал-демократ. Сърдечно приветствам е, външния министр на Румъния, господин Теодор Мелешкано. Знаете, Румъния е председателства съвета на Европейския съюз, пред това за първ път. И тъй като имаме много колеги румънци, е, членове и присъстващи тук, Боназила, опитвам се да да се пробвам и аз на румънски. Добър ден! Миналата седмица е, разговарях с министър е, Мелешкано е, в Страсбург. Той говори на много езици, на отличен английски и френски, не само на румънски. Съпровожда го госпожа Отобеско, постоянен представител на Румъния при Европейския съюз господин Тинка, също политически директор от Министерството на външните работи на Румъния. Господин министър, както знаете, членовете на нашата комисия по външните работи проявяват голям интерес към външнополитическите приоритети на Румъния в качеството и на председател на съвета. Имахме възможност да пообсъдим тези неща още в Страсбург с вас. Ние най-вече се занимаваме в нашата комисия с политиката на разширяване, Западните Балкани, Турция, трансатлантическите отношения, Северна Корея, Северна Африка, Близкия изток, целия свят. Румънското председателство ще се натъкне на предизвикателства по две причини. От една страна европейските избори, от друга страна цялата неопределеност около британския изход, ако изобщо се стигне до такъв. По-настоящем, господин министр, Европейският е, парламент работи по въпросите за добросъседството и инструмента за международно сътрудничество, както и третия, трето издание на предприсъединителния инструмент. Това са все неща свързани с многогодишната финансова рамка на Съюза. Знаете, още веднъж ви благодаря за това, че се отзовахте на поканата ни и ще се срещаме още не веднъж, сигурен съм, по време на вашия мандат. Имате думата. Е, благодаря ви, господин председател. Госпожи и господа, за мен е удоволствие. Аз е, и тук е, в парламента, и в е, правителството на Румъния. Е, представям младшия партньор от управляващата коалиция, член на е, Алианса на либералите и демократите. Бих ви занимавал с основните приоритети на румънското председателство. Господин председател, госпожи и господа депутати, за мен е голямо удоволствие и чест да се отзове на вашата покана една комисия, която въплащава междуинституционалните партньорски отношения между съвета и парламента. Трябва да призная, че съм особено впечатлен от работата на вашата комисия. Ако я сравня с външно-политическата комисия на Румънския парламент, макар и по брой на мандатите е, румънският парламент да е почти толкова голям. Ам... Европейският съюз а, а, а, представя въплъщение на, на една перспектива демокрация, а, е, мир и, и благодействие. Определят ни а, е, решенията, които вземаме и ние сме решени да, да бъдем едини, да се обединим около тези ценности и идеи. Е, като държава членка на Съюза от Румъния винаги се е очаквало е, да погледне с отговорност е, на общоевропейския проект. Позволете ми обаче да спра вниманието ви на сегашния момент, който за нас е особено значим. Първи председателски мандат. И в началото на нашия председателски мандат за пореден път Европейския съюз е е, в един решаващ момент от своята история, имайки предвид британския е, изход, изборите за Европейски парламент, е, преговорите за жалонни политически действия и стратегии на Съюза, това число стратегическата рамка за действие за след 2019 година, в това число многогодишната финансова рамка. За съжаление, международната обстановка, особено близост до Европа, е не по-малко предизвикваща, предизвикателна, отколкото до сега. И то по време, е, когато Съюзът все още е в разгара на един е, съдбоносен дебат за своето бъдеще. И нашата председателска програма отразява не само собствените ни национални амбиции, а и представата ни за бъдещето на Съюза, както погледнато отвътре, така и отвън. И от тази именно гледна точка Румънското председателство ще постави кохезията на преден план на своята работна програма. Според нас кохезията е, е въплъщение на конструктивния стремеж на нашите народи към единство и социално-економическо сближаване. По тази причина девизът на нашето председателство е кохезия или сближаване в интерес на общите европейски ценности. Ще насочим вниманието си по четири главни измерения повече конвергенция, повече сближаване, една по-безопасна Европа, едно по-категорично световно присъствие на Съюза и не на последно място по-солидни, по-непоклатими общи ценности. Е, не ще и дума, е, този 6-месечен мандат е, е само е, един жалон по, по дългия път, който ни е предстои. И гаранция за успеха е приемствеността, е, по която причина трябва да поставим акцента и върху координацията на усилията на различните институции. Европейският парламент въплащава собствено легитимността на Съюза и аз се надявам да водим диалог, е, гледайки в една и съща посока към нашите съграждани, допълвайки взаимно усилията си. Аз съм готов да работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент, с Комисията по външните работи, с всеки един от вас. Имайки предвид, разбира се, е, организационните ограничения, свързани с предстоящите избори през месец май. Но, но тък му е, в сегашното време, в навечерието на парламентарните избори, ние, политиците, следва да се обърнем с лице към своите съграждани и да ги информираме за това, което е свършил Съюза по линия на общата външна политика и общата политика за сигурност и отбрана през последните 5 години. Що се отнася до външно-политическите ни приоритети на, румънското председателство, позволете ми да кажа няколко думи, сега да се похваля и с френския си език, за да там дължимото на франкофоните тук, а и на езиковото многообразие на нашия съюз е, наред с службата за външно действие и партньорите от председателската тройка, Финландия и Харватия, ние приехме програма, която акцентира в голяма степен по-нататъчния напредък по осъществяване на глобалната стратегия на Съюза. по линия на разширяването, преди всичко укрепване на връзките между Съюза и съседните му страни на изток и на юг, укрепване и, и, и, и консолидиране на, на системата на многостранни отношения в рамките на, на ООН, по трансатлантическата ос и по-нататъчна работа за сигурността и отбраната на Съюза чрез ефикасни методи на работа. Е, националната ни работна програма, е, смятам, ще положи основата на конкретика по, по тези е, приоритети. С, ние подхождаме към първия си мандат, разбира се, с, с кораж и ентусиазъм и сме убедени, че ще можем да окажем действена подкрепа на върховния представител на, на Съюза, на госпожа Могерини, за да действа Съюза съгласувано е, и последователно. Започна едно позатворно сътрудничество вече с външната служба на Съюза, което надявам се да продължи. Е, Реномето, с което се ползва Съюзът в световен мащаб, е, госпожи и господа, ще зависи от темповете, с които се осъществява глобалната стратегия. Ние скоро разработихме инструментариум по, по проекта Европейският начин, що се нася до въпросите за мира, сигурността и развитието в световен мащаб. Ефективността е, е един от главните ни приоритети. Е, следва да бъде както богатство, така и част от самобитността на Европейския съюз – Така, разбира се, в, в този контекст не можем да подминем въпросите за отбраната. Европейския фонд за отбрана трябва да бъде укрепен. Това се гарантира непротиворечиво с аналогични инструменти на НАТО. И Румъния също ще подкрепя всички усилия в изследователската и развойната дейност, това число в военно-промишления комплекс. А, такъв един напредък, е, разбира се, не трябва да става за сметка на гражданското измерение на обща политика в областта на сигурността и отбраната. Напротив, Необходимо е заздравяване на сътрудничеството между военната и гражданската сфера и Румъния активно ще съдейства за осъществяването на този нов интегриран подход по време на целия конфликтен цикъл, както и за един всеобхватен и гъвкав подход по гражданската компонента на общата политика за отбрана. Както казах, едно солидно трансатлантическо отношение е, е, е, е така съществено днес, както винаги до сега а, историята на, на европейските отношения с САЩ и Канада, обещават едно добро бъдеще. И ние трябва да се вдъхновим от, от постигнатото до сега и да примиряваме различията помежду си. В общия контекст на сигурността Европейския съюз следва да положи усилията си, да, укрепи своята устойчивост, да се противопоставя на хибридните заплахи и засилва способността си за стратегическа комуникация. Ще се получим от опита, на трупан по време на сътрудничеството с външните си партньори, за да потърсим адекватни решения и във вътрешен, и във политически план. Ще е, се борим с е, дезинформацията, да укрепваме е, устойчивостта и сплутеността на обществото. Освен това, отново в интерес на ефективността, следва да си даваме сметка за конкретните измерения, това число финансови, на альтернативите, които разглеждаме. В контекста на разговорите, посветени на бъдещата многогодишна финансова рамка, румънското председателство ще води процеса на преговори по външната компонента на, на рамката и по е, бъдещите инструменти за финансиране на външните действия с насоченост именно върху ефективността. Това ще бъде изпитание за Европейския съюз на 27-те ние е, изцяло си даваме сметка, че за това жизненно важно ще бъде и тясното сътрудничество с Европейския парламент. Вторият ни парламент, е, извинете, вторият ни приоритет се отнася за действията на Съюза на Западните Балкани. Е, моментът е повратен по настояще. И тъкмо в духа на тази констатация през юни 2018 година съветът на Европейския съюз прие амбициозен пакет за разширяване и ние сме категорично убедени, че Европейският съюз е длъжен да изпълни поетите ангажименти. Надяваме се, че единната ни подкрепа, наред с ангажираността на нашите партньори от Западните Балкани в интерес на осезаеми реформи, като съществено условие, ще породят една благоприятна обстановка съветът да приеме решение за започване на преговори за присъединяване с бивша Югославска република Македония и Салбания през юни 2019 година. Ние все така ще подкрепяме хода на преговорите за присъединяване с Сърбия и Черна гора. Босна и Херцеговина също следва да извлече полза от всички тези усилия, като по този начин се избегне всякакъв дисбаланс на подхода ни към региона. Отвъд периметъра на процеса на разширяване, регионалната реалност предполага непредубедени подходи, разширяване на сътрудничество, практическа ориентираност и в това отношение ще отдаваме особено внимание на младежите, на младото поколение на Западните Балкани, стимулирайки активната гражданска позиция, културата на взаимното разбирателство и диалог. Ще работим също така за приоритизирането на регионалното сътрудничество в Юго-Источна Европа. В частност, как Европейският съюз да се включи активно в различни регионални инициативи и структури. Що се отнася до Турция, общата ни цел е да запазим комуникацията, каналите на комуникация отворени, имайки предвид, че Турция е страна кандидатка и стратегически партньор на Европейския съюз в много отношения. Аз съм убеден, че Европейският парламент е, ще се отнася с разбиране към това значение, което Румъния отдава на отношенията с Турция, доколкото е Румъния е черноморска страна, както и Турция, с стратегическо значение. Уважаеми госпожи и господа, членове на, на, на комисията, Румъния а, а, е, разглежда източните добросъседски отношения като е, едно от основните направления на външната политика на Съюз. Е, през е, май 2019 година ще отбележим 10-та годишнина на тази инициатива. И в това отношение Румъния ще положи всички усилия тази годишнина да бъде съпътствана от сериозни постижения в развитието на отношенията ни с нашите партньори за постигане на целите към 2020 година. В същото време ние ще се стремим към размисъл за бъдещето на източното партньорство след 2020 година. Тази вече десетилетна политика разкрива сериозни перспективи за бъдещето пред нашите източни партньори. От съществено значение ще бъде не само да прецизираме тези отношения, но и да насърчим, да ускорим техните стъпки към Европа. В това отношение е, не, не можем да, да пренебрегнем предстоящите избори в Молда, Молдова, в Украина, е, събития от вътрешно-политически и общо-стратегически характер. Румъния по-нататък държи в е, Черноморския регион да бъде поставен отново на, на, на, на вниманието на Европейския съюз. Е, е, да, да, да се поднови интереса към проектите за регионално сътрудничество, свързани с така наречената синя економика е, по Черноморието, с новаторство в защита на околната среда и по-нататъчно развитие на гражданското общество. Съвместно с Европейската комисия ще работим по-активно върху многоизмерна секторна стратегия, е, благодарение на която ще се постигне синергиен е, ефект е, и по-трайно развитие на региона. По-широко погледнато, друг приоритетен регион следва да бъде Средна Азия, важен за по-нататъчните връзки между Европа и целия азиатски континент. Става въпрос за инфраструктурната свързаност – и е, очаквайки бъдещата стратегия на Съюза за Средна Азия, предстои да бъде разработена, нашето председателство ще допринесе за подновена динамизация на отношенията между Съюза и страните от региона. И последният ни приоритет е мултилатерализма, е, подхода към многостранните международни отношения. Е, ние сме убедени в ползата от такъв подход. Е, Организацията на Обединените нации и Европейския съюз е, следва да заработят заедно като позитивни фактори на промената, на промяната в глобален мащаб. Ако се работи по-нататък по стратегията за устойчиво развитие, по сътрудничеството за опазване на мира и е, преодоляване на последиците от природните бедствия. Госпожи и господа, както вече имах повод да кажа, нашата работна програма ще се развива по три, по четири извинете направления. Европа на конвергенцията, Европа на сигурността, е, е, Европа в световен мащаб и Европа на общите ни ценности. Извънредната среща на върха в Сибио е, ще даде възможност, впрочем, да говорим и за една пета Европа. Европа, която може да избира сама в свой интерес. И Румъния е готова да се включи активно и в тези усилия. Благодаря ви и с удоволствие ще изслушам вашите мнения и ще отговоря на вашите въпроси. Thank you, Minister Milishkanu, for presenting the priorities of... Благодаря, господин е министър, за това, че представихте приоритетите на румънското председателство в е, външнополитическата сфера. Е, много има какво да обсъдим, мисля. 11 вече са се записали за изказване. Много добро начало. Разполагаме с около 35 минути. Ще моля колегите да се придържат към 2 минути на изказване, за да остане достатъчно време и за нашия гост да отговори. Да, да, ви. да. Да започнем по групи, но с румънския колега Кристиан Преда. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин министр. Наистина много се радвам, че днес сте гост на нашата комисия. Желая ви успешна работа. Имам три въпроса. Първият въпрос става въпрос за неодавашните декларации на китайския президент, в които се споменаваше за евентуално сътрудничество и по, така, по стесняване на сътрудничеството и сливане с Тайван имаме подобна точка, която ще обсъждаме в пленарна зала в парламента. Какво е вашето мнение по този въпрос и какви бих трябвало да бъдат заключенията на съвета по този въпрос? Втори въпрос. Правителството, което вие представлявате, заговори за евентуално преместване на румънското посолство в Ярусалим. Имало ли е, е някакви разговори с други държави членки? Докъде са стигнали нещата? И трети въпрос става дума за Молдовия. Молдова. За момента има известен блокаж от страна на Румъния по отношение на Молдова, включително и, по, и във връзка с наблюдението от Европейския парламент на изборите там. Кишиневският олигарх беше проблем, бяха казани просто недопустими неща. Така че искам да ви попитам дали по време на своето председателство ще промените мнението си по отношение на казаното от парламента. Имаше и мисия на... Ще има в края на февруари мисия за наблюдение на изборите. Благодаря. Кристиан, заместник председателя ни сега господин Кристия Анди. Благодаря, господин председател. Господин министр, добре дошли при нас в Комисията по външни работи. Моите въпроси са два. Първият въпрос с оглед на факта, че опитът и вещината на Румъния по отношение на Молдова са много задълбочени. А, питам на фона на предстоящите избори през а, февруари в Молдова. Каква е вашата позиция в момента? Втори въпрос. Наскоро имаше заседание на министрите Европейски съюз и страните от АСЕАН. Днес сутринта Говорихме за споразумението за сътрудничество с Сингапур. Следващия месец ще се проведат решаващи разговори решаващи за това дали ще има евентуално е, споразумение за свободна търговия с Сингапур. Вие е, как се отнасяте към такова повишаване на нивото на, е, между, на отношението между Европейския съюз и страните от АСЕАН? И сега Чао Станък. Не е румънец, но е приятел на Румъния. Благодаря, господин Мелешкан. Процедурен въпрос имам. Разбирам, че председателството се занимава а, с а, разширяването. Румъния може да има а, някакви двустранни отношения а, с Китай и по, по тази, а, това на това основание да има и позиция по Китай-Тайван, но в края на краищата по този въпрос нашият върховен представител има думата. Вие по-скоро се изявявате като защитника на договорите. Та сега по същество. Румъния е традиционно балканска страна и за това приветствам вашата позиция в подкрепа на присъединяването на Черногора и Сърбия. Разбира се, тук бих могъл да добавя и Македония, но да стискаме палци да видим какво ще излезе от а, референдума има стремежи не само за членство в Европейския съюз, но и евроатлантически стремежи. Е, следим какво става в Унгария, изпъл... Е, извинете, в Украина, неизпълнението на минските споразумения, е, положението в Донбас. В моята родина, Обединеното кралство, така наречения Брексит се превърна в едва ли не мръсна дума Говори се в момента за възможност да се удължи действието на член 50 и съответно да се удължат сроковете за излизане на Обединеното кралство. Какво бихте казали? Какво ще се направи по време на вашето председателство? По отношение и на Западните Балкани и как ще може да се постигне задълбочено сътрудничество, то и с постигната договореност ще е трудно в областта на сигурността, още повече без. Благодаря, Ребека Хармс. Много се радвам вашия ангажимент към политиката за съседство, страните кандидатки, асоциираните страни. Съвсем откровенно искам да ви задам следния въпрос. Големият проблем във всички тези страни, кандидатки, асоциирани и така нататък е корупцията. В Украина беше изградена с наше съдействие специализирана прокуратура – по модела на румънската прокуратура. А междувременно много оживено започнахме да обсъждаме какво стана с специализираната прокуратура на Румъния, с Лаура Кьовеши и с нейния предшественик. Това е моят въпрос към вас като външен министр. Вторият ми въпрос е за Турция – ще обсъждаме в парламента доклада за Турция. Нашия докладчик в проекта на доклад призовава за спиране на преговорите. Смятате ли, че има опасност от гражданска война в Турция, като имаме предвид на месата на, Сирия, на Турция в Сирия? Смятате ли, че е, при е, сегашната си политика Турция е съвместима с членство? Благодаря на госпожа Хармс. Сега господин Кукан. Благодаря. Добре дошъл, господин министре. Успех на вашето председателство. Имам въпрос за разширяването на Европейския съюз, Западните Балкани – Радвам се, че го посочвате като основен приоритет на вашето председателство. От доста време тук се говори въодушевено за разширяване. Много амбициозно беше българското председателство. Настояваше да вървим напред, да искаше се среща на високо равнище да направи равносметка на изминалите 15 години, след това и австрийското председателство. Но ако се опитаме да потърсим конкретен резултат, много усилия трябва да положим. Има златна възможност за Западните Балкани. Българското председателство, австрийското. Някои гледаха скептично на позицията на румънското е, председателство. Създайте една приятна изненада. Възползвайте се от тази златна възможност. Боя се, че е, Западните Балкани вече не ни вярват. Непрекъснато им казваме, трябва да изпълните това, трябва да изпълните онова. Те го изпълняват и след това ние казваме, е, не сме съгласни. Знаете добре кои са тези а, е, държави. Просто не мога публично да ги назова. Моля ви, създайте тази изненада. Работете в тази посока. Благодаря. Господин Пашко. Thank you very much. Uh... Много благодаря. политиката всичко е необходимо и нищо не е достатъчно. Аз мисля, че това може да послужи и като отговор на господин Кукан. Аз бих искал да сменя малко тематиката и да попитам министъра какво е политическото значение на принадлежността към еврогрупата. Това засилва ли позицията на страна, която участва в еврогрупата или просто е обективен ход на събитията? Благодаря, Иван. Господин Токеш е следващия оратор. Благодаря, господин министър. В момента, както всички знаем, Румъния председателства Европейския съюз и преследва своите заявени цели, а именно по-добра Европа, по-обединена Европа. Значи конкретно говорим за сближаване, за намаляване на а, различията между държавите членки и прочие и прочие. Но това са цели, е, които Европа не е постигнала в, и у нас, в нашата страна. И румънските политици, румънското общество в момента се намират в е, небивал разнобой. Така че се появяват и някои реминисценции от миналото. За това искам да попитам как Румъния може да допринесе за постигането на стандартите и високите цели, свързани с сближаване, консенсус, единство, политическа солидарност и, и, и прочие. Как ще направи това, след като в нашата собствена страна обстановката е противоречи на тези цели? Сега, естествено, Румъния няма за цел да изнася в Европейския съюз своите вътрешни конфликти. От друга страна, мога да кажа следното. Стратегическото партньорство между Румъния и е, съседната ни страна Унгария. Имахме срещи и заседания с е, вашия колега от Унгария бяха направени декларации за взаимно уважение между румънската и унгарската страна, че стремежът е към балансирано сътрудничество между двете страни и така нататък. Нещо, което ме прави много щастлив. Много се радвам, че на това обаче вашите депутати от АЛДЕ тук в Европейския парламент гласуваха срещу доклада на Аргентини където се осъждаше обстановката в Унгария. Как гледате вие на обстановката, особено във връзка с нелегалната миграция? Благодаря. Доро Фронзолика е следващия оратор. Добре е дошъл, господин министр, сред нас. Вие на няколко пъти споменахте за усилията на Румъния за по-нататъчно развитие на политиката на разширяване на Европейския съюз. Същевременно е и важно да се изпълняват ангажиментите поети от Европейския съюз, по-специално по отношение на източното партньорство. Затова искам да попитам конкретно в какво ще се изразяват вашите усилия във връзка с това партньорство и споразуменията за партньорско е, и сътрудничество. Има и е, и споразумения за асоцииране с Грузия, с Молдова и по време на румънското председателство, господин министър, а, казахте, че много ще държите на солидарността и единството на самите държави, членки на Европейския съюз. Как ще направите така, че да изчезнат различията между някой от полиците и разликата, която някои политици правят между държавите от Европейския съюз, държави от първа категория, от втора категория и така нататък? да формулирам по друг начин. Въз, начин. Възможно ли е според вас при вашето председателство България и Румъния да станат членове на Шенген? Благодаря, господин Милан Мон. И gracias, señor ministro, por estar hoy con nosotros. Eh, no me ha sorprendido la atención que le quiere prestar a la, благодаря, господин министр, за днешното ви а, посещение. Аз не се изненадвам, че наблягате на политиката на добро съседството. Вие говорите обаче само за източното съседство, което безспорно е много важно за Румъния, но мисля, че и южното средиземноморското партньорство е, е много важно за Европейския съюз. Аз съм испанец някои от европейските държави членки също са крайбрежни на Средиземноморието. Моля ви, когато говорите за политика на съседство, да не забравяте този регион. И още две думи. В Венецуела в момента се случват драматични неща. Мисля, че ние от страна на Европейския съюз трябва да им обърнем малко повече внимание. Европейския парламент полага усилия, но би трябвало и съветът да го направи за преговорите с Меркофур, как може, можем въпреки това да ги тласнем напред. Това е отрешаващо значение за Европейския съюз. Може би вашето председателство може да даде тласък и на тези преговори. Благодаря, госпожа Гомеш. Добре дошъл, господин министре. Четвърта директива за борба срещу избиращ, изпирането на пари е, включва и борба с тероризма има признаци, че е, в Румъния има проблеми с транспонирането на директивата. Ще оставите ли този въпрос е, в ръцете на министра на финансите и министра на правосъдието или вие ще се заемете, защото това е част и от външната политика? Имахме среща с новоизбрания президент на Грузия и тя ни е, разказа за своите очаквания от вашето председателство по отношение на източното партньорство и черноморската свързаност. Какви са вашите планове в тази връзка? И Ребека Хармс попита за Турция – за Ерусалим и Молдова имам въпрос. Как идеята да се премести вашето посолство в Ерусалим отговаря на дългосрочната политика на Европейския съюз, който настоява за подкрепа на формулата две държави. Благодаря. И последно, господин Навридес. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. Предпочитам да говоря народния си език. Моля, служете слушалките си. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Добре дошъл, господин министър. Сигурно ще се съгласите с мен, че успехът на едно председателство зависи от поставените приоритети а приоритетите трябва да се основават на ангажиментите, поети от Европейския съюз като цяло. Имам един-два примера, по които искам да чуя вашето мнение. Първо за Турция. След след дълготрайни дискусии все още говорим за стратегическо партньорство. Но нека да сме наясно. Правителството на Ердоган не изпълни своите е, задължения, поети по отношение на, на Европейския съюз, включително спазване на върховенството на закона в страната, спазване на минималните поне стандарти за зачитане на човешките права, политика по отношение на Кипър и прочее и прочее. И въпреки това искаме да издигнем на по-високо ниво търговските отношения с Турция, макар че тя не си спазва задълженията. Ние докато си говорим тук, в източното Черноморие, Италия има военно сътрудничество между Италия, Гърция, Кипър от една страна, от друга Израел, Египен и Йордания. Имаме сътрудничество за стабилност и мир, но се сблъскваме с правителството на Ердоган, което провежда демонстративни военни маневри. Как оценявате сегашната обстановка в източната част на Средиземноморието? Надявам се, че ще се придържате към представляването на европейските интереси. Тук е важна и европейската енергийна политика в Кипър и в източната част на Средиземно море. Колеги, благодаря на всички. Накрая, господин министре, искам да ви дам думата за кратко изказване. Имате 10 минути. Е, само и аз бих искал да задам един въпрос, ваше позволение. Казахте ни, че източното партньорство ще бъде сред вашите приоритети на румънското председателство. И можем да отпразнуваме 10-та годишния на това партньорство. Но колегите вече говориха за положението в Молдова. Неколкократно в нашата комисия, а и в пленарната зала сме го обсъждали. Огромно мнозинство от колегите изразяват много сериоз, сериозна загриженост от е, влушаването на демократичните стандарти. Там румънското председателство възнамерява ли да предприема действия, за да подкрепи подобряване на положението в Молдова – особено като имаме предвид изборите на 24 февруари. Благодаря. Надявам се, ще ми позволите да отговоря в отредените ми 7 минути да отговоря 15. О, от това вече беше много щедро. Много благодаря. И ще ви отвърна а, с отговор първо на вашия въпрос. Да ви върна жеста. Съвсем ясно трябва да кажа. Нашата позиция за Молдова е да подкрепяме европейския път на Молдова към Европейския съюз. Нямаме специални договорености с нито един политик от Молдова. Работим с институции само нашата агенция за международно развитие посвещава голяма част от своята работа е, на изпълнението на про проекти в полза на молдовските граждани. Нищо повече. Е, вие направихте връзка и с изборите. Преди 3-4 дни бях в Кишинео. Участвах в празненствата е, по повод на Деня на дипломацията. Имах среща с е, премиера, с външния министр. Тяхното послание беше съвършено ясно. Има червена линия, която за Молдова може да създаде огромен проблем. Проблемите трябва да са честни, свободни, добре организирани и при присъствието на наблюдатели от ОССЕ и бюрото на ОССЕ ОДИР. Това е съвсем ясната червена линия, която не бива да бъде прекрачена по никакъв начин. Това е по този въпрос. Сега, с ваше позволение, много въпроси бяха зададени на румънски. Ще отговоря на румънски. А, вие ще ме разберете, никой друг няма да ме разбере. Какво по-хубаво от това? Кристиан Преда. Реунификация на Реунификarea Тайванului inclusiv prin е, е. за въпроса на господин Преда е, за насилственото присъединяване на Тайван. Това е много важен въпрос. На 31 ще говорим по този въпрос в Бокурещ. А казаха август, но става въпрос за 31 януари. Съжалявам. Всички а, външни министри от Съюза ще участват и една от темите на дискусията ще бъде именно Китай и ще имаме обща позиция на европейските, на държавите членки. Разбира се, ние сме против. Ако ме питате за личното ми мнение, откровено казано, че единственият възможен път за а, сливане на държавите са преговорите за присъединяване на а, Сингапур но да изчакаме какви ще бъдат позициите на останалите министри. Що се отнася до посолството в Ерусалим, в момента не се говори по този въпрос. Единственото, което направихме, е, е, което е направено, е да се преместването на Американското посолство. Е, румънската страна видя какво означава това и започна много внимателно да преценява предимствата и недостатъците. Прави се и много задълбочен правен анализ защото има международни договорености, например това от Осло, изисквания на съвета за сигурност на ООН и така нататък. Тъй, че още нямаме решение за преместването на посолството. Сега за Молдова и блокираните заключения. Няма нищо блокирано, никакъв блокаж. Ние просто изразихме своите резерви по отношение на заключенията и то поради следната проста причина. Не смятаме, че тъкмо по време на избори трябва да излъчваме сигнали, които биха могли да бъдат използвани в предизборните кампании на тази или унази политическа сила. Тоест, становището ни е непроменено, ние и за напред ще подкрепяме Република Молдова нямаме някакви специфични отношения с отделни личности или отделни политици. Не, ние общуваме с институциите. Господин Кристия, за изборите в Молдова ме попитахте. Аз преди 4 дни бях в Молдова. Разговарях с министър-председателя, който представлява управляващата коалиция имахме и кръгла маса с, с, извън парламентар, с представители на извън парламентарната опозиция в Молдова. И моят извод от всички проведени дискусии и разговори е следният. Може да се каже, че около една трета от гласовете ще бъдат за социалистите, една трета за демократичната Ческата партия и една трета за партиите от извън парламентарната партия а, опозиция, които в момента заемат така доста добри, да, има доста добри данни в социологическите анкети и проучвания. А, важно е отношението ни с извън парламентарната опозиция, която ще ни бъде нужна. Аз им го казах. Казах им, че познава, знаем, че техните ценности и принципи се различават от тези на правителството, на мнозинството, но не бива да пропускаме шанса си за контакти, тъй като вече са инвестирани и доста пари, тъй че европейската ориентация не бива да се губи. Така че, така че да могат да се прогнозират а, изборите. А, споразумението за партньорство с Сигна, Сингапур. Разбира се, че трябва да има споразумение за сътрудничество с всички държави от АСЕАН. А, нашите връзки с АСЕАН не са толкова тесни, но връзките ни с региона все пак са добри. И имаме инструмент, който можем да използваме, а именно образованието на младите хора в страните от АСЕАН. И като се има предвид, че един от нашите приоритети е образованието, ще организираме среща на, с министрите на образованието от страните на АСЕАН – и нашите министри на образованието, както и с представители на академичните среди, студенти и е, университетските среди от Азия. Това е конкретната мярка, която сме измислили, за да дадем възможно най-бърз тласък за развитие на образователните системи в Азия. Не само в страните от АСЕАН. Господин Танок. Въпросът ви за Балканите. Ораторът се прекъсва. Сега мога да мина на английски, нали? 24 езика може да, е, да слушате и съответно да говорите. Имате избор. Прието е решение на британското общество. Зачитаме го участваме в преговорите между Мишел Барние и Лондон. И Декемврийския съвет прие, потвърди споразумението за отегляне и политическата декларация за бъдещите взаимоотношения на Обединеното кралство с Европейския съюз. От тази гледна точка това, което можем да направим като ротационен председател на съвета на Европейския съюз, ако иска да удължи срока Обединеното кралство и междувременно реши да предложи някакви изменения в споразумението и декларацията. Това, което можем да направим е да създадем необходимата организация, за да а, могат институциите да изразят своята позиция и да се стигне до консенсус. По такъв начин можем да допринесем до изгражд... за изграждането на консенсус между 27-те. В тази връзка искам съвсем откровено да кажа. Много съжаляваме, че приехте това решение. Аз лично много съжалявам. И ние бихме искали Обединеното кралство да остане максимално близо до Европейския съюз, особено в областта на сигурността, отбраната, външната политика и много други сфери, в които е много силно присъствието и влиянието на Обединеното кралство. Ако Великобритания се оттегли, имаме инструмент е, стратегическо партньорство от 2003 година, беше взето решение на, да се повиши неговия статут, така че да отхване политическите отношения, сигурността, отбраната, економическите отношения, образованието, културата и много други области. Това, което ние можем да направим като председателство е да създадем необходимите условия, за да се намери максимално бързо решение. Ребека Хармс – корупцията, Украина, Лаура Кьовеши, да, Турция. Different view, I'm sorry. We have a different view about the relationship Ние гледаме различно на отношенията между пълноправните членки и страните кандидатки. Наличието на основополагащи ценности и усилията за тяхното прилагане, било то в държава членка или страна кандидатка, е най-важният принос на Европейския съюз към демократичното развитие на всяко общество нашето, вашето и турското. Това отговаря и на въпроса за Турция. Практически половината население на Турция, ако погледнете референдума, ще видите, че е на а, друго мнение. Обществото е разделено на половина. Как мога да кажа а, спираме а, този път а, за Турция, което ще означава, че ние изоставяме половината турско население – Статут на страна кандидатка има Турция и ние разполагаме с необходимия инструментариум за въздействие. Аз не искам да налагам този подход на когото и да било. Вие ще вземете решение. Също се отнася за Украина, за Молдова. Взаимоотношенията с Европейския съюз, техния ангажимент към членството, стремеж да се върви натам е много важно. И в Румъния е така. Дори една демократична страна може да се усъвършенства. Никой няма съвършена демокрация. Но нашия диалог с Европейския съюз като държава членка и преди това като е, страна кандидатка е голямо насърчение, голяма подкрепа за развитието. Дали това е съвместимо с е, членство? Да, аз вече изразих отношението си по въпроса за Турция. Господин Кукън, искате да ви изненадаме? Еми, не можем да ви изненадаме, кой знае колко. На равнището на външните министри на 31 януари решихме да организираме дискусия, в която ще участват всички страни от Западните Балкани и съвсем открито да обсъдим темата да сложим картите на масата е, и е, с участието на Дейвид Макалистър, между другото, е тази среща. Много се радвам за това, защото приносът му ще е много голям. Та, няма да ви изненадаме, но е, се надяваме, че резултатите може би ще изненадат някой от вас. Министър Пашко. Веднъж министър, цял живот министър. Very, very honestly that... Съвсем откровенно трябва да ви кажа, че присъединяването към еврозоната е една от целите на Румъния. Съвсем открито заявявам. От техническа гледна точка, Румъния изпълнява всички условия за присъединяване към еврозоната – Problem is of the capacity of the, of the... Проблемът е другаде. Проблемът е с много е, ниската покупателна способност. Нашите граждани с ниски доходи ниски заплати много трудно ще се справят е, с прехода към еврото. Ето защо ние работим за повишаване на доходите на най-низко платените слоеве, така че те да не се удавят в този преход. Не искаме Европа на две скорости, с променлива география и така нататък. Това е основна наша цел. Страните, които не членуват в еврозоната, имат своята валута и имаме право по всички бюджетни и финансови въпроси да бъдем канени, дори и да не участваме в еврозоната, без никакви претенции да вземаме решения. Не, ние не искаме да участваме в вземането на решения, но ние искаме да присъстваме, което ще помогне за нашето развитие. Coeziunea, да. Tocmai pentru că avem probleme. Сега за сближението. Това е голям проблем за нас, както и за другите страни. Сближаването, продоляването на разликите конвергенцията. Това са важни ценности за нас и ние искаме да го докажем по време на председателството. Важно е хората да го разберат. Румънските граждани искат на място да разберат какво означава за тях Европейският съюз. Може би това ще допринесе и за промяна на повишаване на доверието към Европейския съюз. А що се отнася до а, отношенията с Унгария, те са чудесни. Например, търговският ни баланс с Унгария сочи, че ние сме втори по големина економически партньор на страната от Европа, като първа е Германия. Сега никой не е съвършен, ние сме втори, но, се опит... но правим каквото можем. Така че имаме солидна економическа основа, заложени са реални човешки интереси. Да, има различни мнения и становища, особено в годината, в която празнуваме 100 годишнината от Първата световна война. Повдигат се много въпроси, проистичащи от историята, но моите лични отношения с външния министр, а може да ми се смеете и с министър-председателя на Унгария, са сърдечни и приятелски. И винаги, когато е имало проблеми, сме намирали решение. Господин Фонзолика, за разширяването и подкрепата на спораз... за споразумението за а, асоцииране и за шенгенското пространство. Да, съответстваме на всички критерии. Има един политически такъв, който се надяваме да преодолеем. Английски. Аз допуснах една неточност, когато говорих за нашите приоритети по отношение на източните ни партньори. Трябваше да добавя, разбира се, южната част от континента. Аз определено си давам сметка, че що се отнася до миграцията, натискът е от юга. От Марокко към Испания и другаде. И ние ще бъдем все така привърженици на идеята за интегрален подход от, от север на юг и от е, запад на изток. А, директивата за прането на пари се работи е, от Румънския парламент е, за транспониране. За Молдова е, е, аз ми, мисля отговорих. За Турция мисля също. Господин Макалистър. Вие пръв зададохте въпрос и получихте отличен <laughs> отговор от моя страна. Благодаря ви. Е, благодаря ви, господин Мелишкано. Това бяха 20 минути накрая. Е, изпълнени със съдържание. Е, благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана, че отговорихте на всичките ни въпроси. Мълцумеск, благодаря. Молнорок, Молнорок, късмет на добър час, на румънски. Е, в интерес на всички, да, ще се нуждаем от късмет, наистина. Е, и е, приятно прекарване в, в Брюксел. За останата част от вашето посещение. Колеги, по, позакъсняваме, поизоставаме вече да пристъпим веднага към 32-та точка в дневния ред. Така, колеги, 32 точка от дневния ред. Състояние на политическите отношения между Съюза и Русия. И без да губим време, е, давам думата на госпожа Калниете. Десетина минути са ни дали за тази точка от дневния ред. Е, поради крайно натоварения ни дневен ред и, и поради това, че в последния момент трябваше да прехвърлим тази точка от дневния ред от вчера. А, така че да изслушаме госпожа Калниете да ни каже как възнамерява да работи с колегите от а, други групи и, и да се надяваме, че ще стигнем до един а, добър компромис по доклада. Благодаря, господин председател действително... първоначално трябваше днес да бъде тази точка от дневния ред, след това беше прехвърлена на понеделник, сега е върната отново във вторник. Русия е неимоверно важен партньор. 10 минути е несериозно. Но аз ще се опитам. И като бивш посланник и външен министр, аз е, някъде в продължение на 15 години се старах да изграждам е, конструктивни, е, взаимоизгодни отношения с Русия. От 2008 година обаче и е, руското нападение срещу Грузия е, ставам все по-убедена, че Русия се променя от един отговорен международен партньор, се превръща в опасна държава за своите съседи. Най-тежките ми предчувствия бяха потвърдени през 2014 година, когато Русия анексира Крим и започна агресивна война срещу Украина, поради което аз съм убедена, че е, е, времето на дипломатическите любезности приключи. Време е да наречем нещата с истинските им имена. Що се отнася до доклада, благодаря на всички, които внесоха изменения и допълнения. Общо 375 изменения. И не е изненада, че значителен брой от тези изменения се отнасят за действащите санкции на Съюза срещу Русия и срещу отделни физически лица, граждани на Русия, отговорни за закононарушения. Действително, санкциите трябва да останат, докато Русия не изпълни в цялост международните норми и преустанови агресивните си действия срещу Украина и други. Много колеги са убедени в необходимостта от единство между държавите членки – Други се отнасят крайно критично към политическите действия, твърдени за някои държави членки. Общият знаменател е повече срещу повече, по-малко срещу по-малко. И, и мнозина са на мнение, е, че трябва да се повтори призива на Европейския парламент от преди няколко години за европейски акт магнитски. както и холандската инициатива от миналата година за световен международен режим на санкции на основание нарушени права на човек. Други изменения са свързани с на практика суспендираното споразумение за сътрудничество с Русия. Аз съм на нен, че то трябва да бъде аброгирано. Други смятат, че трябва да бъде усъвременено и заменено. Аз е така смятам, че има твърде малка възможност за каквато и да било договореност докато е, Русия все така окупира е, част от Украина и, и извършва посегателства срещу европейски държави. Е, макар и да има общо взето съгласие помежду ни, някои колеги настояват за по-пряко участие на Европейския съюз в преодоляването на конфликта в източна Украина. Е, имаме разногласия, що се отнася до това дали има време или място за каквито да било нови сериозни инициативи от наша страна. И разбира се, има ги традиционните позиции по Северен поток 2. Аз като докладчик и други смятаме, че да се поднови призива на парламента срещу този проект, както е било до сега, колегите отляво не споделят това мнение. Аз очаквам по-нататъчни ползотворни разговори е, с докладчиците в Сянка и в комисията. Първото съвещание на докладчиците е насрочено за утре. Е, по-голямата част от е, моите проектоизменения възоснова на постъпилите вече са готови. Благодаря. Отлично. Това беше точно на време и на място можем да посветим още известно време, но знаете, ще закъснеем. Петима желаят да се изкажат. Не повече от две минути, моля. Госпожа Консари има думата. Благодаря, господин председател. Все още не сме постигнали компромис. Аз много съжалявам, че последния момент тук се занимаваме с това предложение. Но главно аз какво искам да кажа? Достойно за съжаление е, че политическите отношения между Русия и Съюза са в застой. Е, в резултат от което е, ние повтаряме едно и също, е, без каквато и да било перспектива за напредък. И това е крайно прискърбно. Докладчицата основателно в четвъртата точка от доклада посочва, че е важно да деескалират сегашните напрежения и, и да се започнат консултации с Русия за е, намаляване на риска от недоразумения. Е, един такъв форум е, от значение е междупарламентарния диалог. Размяната на мнение между парламентаристи е от съществено значение за как казах, намаляване на, на риска от по-нататъчни е, недоразумения. Поради което и двете страни следва да, да проявят добра воля и да отстранят е, оставащите препятствия, е, така че парламентарните отношения между ЕС и Съюза да бъдат подновени. Абсурдно е, че политиците не могат да се срещат официално при сега създалата се обстановка. Нужна е нова уредба на сътрудничество, даваща възможност за политическия диалог, особено по въпросите за сигурността и други от взаимен интерес за възстановяване на доверието. Сега действащото споразумение следва да остане в сила, обаче, докато не бъде подменено. Така че по 12-та точка аз Подкрепям призива на докладчицата за диалог на високо равнище между ЕС и Евроазиатският економически съюз и страните с споразумения за асоцииране и, и свободна търговия. Е, като предпоставка за подновяването на диалога на високо равнище. И следва, следва да, да се интензифицират по-нататък междуличностите, контакти съответно да бъдат заделени средства за това по програмата Еразъм Плюс. И най-накрая в, в проекто доклада има сериозен пропуск, а именно за връзката между руското правителство и крайната десница и националистическите партии е, в Унгария. Е, което поставя под заплаха фундаменталните ценности на Съюза. Е, благодаря ви, госпожо Яконсари. Вече закъснявам. Аз все пак трябва да, да е, спазвам реда. Моля ви две минути. Не искам кой знае колко. Чао Станок има думата. Е, благодаря. От името на госпожа Фотига, която, знаете, подсъства по здравословни причини. Аз приветствам, разбира се, доклада Калниете но Ниете ами, очевидно познава Русия далеч по-добре от всички ни. Е, и особено сегашната експанзионистки настроена е, Русия от Донбас е, до Сирия, до дестабилизирането на Черна гора, страна по която аз съм постоянен докладчик, посегателството, атентатът фактически в Великобритания – Очевидно е, че Русия към днешна дата не е, не е приятел и не проявява интерес към нашите демократичните ценности. Госпожа Фотига е, има редица бележки. Русия не би следвало да бъде третирана като стратегически партньор, докато има такова агресивно поведение. Не бива да се отварят нови възможности за сътрудничество с Русия. Действащите да останат отворени, но на, на необходимия минимум призвава по-нататък нашата докладчица за приемане на текст, подобен на приятие от господин Ландсбергис на времето, когато той бе докладчик. Отбелязва в частност десетата точка за ЕКР. Това е в позиция, от която не можем да отстъпим. Инак докладът е отличен. Поздравления за авторката му. Благодаря, Чарлз Танък. Господин с две минути. Поздравления за Сандра Калниете за първия, доклад, първия проект на доклада. Очаквам с интерес утрешните разговори между докладчиците в Сянка. Тук от правният момент а, а, трябва да, да бъде казаното в доклада, а именно никой да не храни иллюзии. Е, трябва да се опрем на реалността, на прагматизма. Русия не може да бъде променена. Тя твърдо върви по избрание от самата нея път. А освен това, все по-накърнено е доверието помежду ни. И следователно, не е нужно да критикуваме себе си за това, че диалогът е в застой. На трето място, руската страна предпочита самоизолацията. В това число не само от Европейския съюз, а и от съвета на Европа. Това отново не е по наша вина. Така че да се говори за стратегическо партньорство не, не разбирам на какво основание може да се търси това. Е, действащото споразумение е празен звук и, следва да бъде суспендирано. И най-сетне да не храним иллюзии за преминаване на отношенията на някакво ново качество. Е, можем да общуваме с Русия крайно ограничено и най-сетне, що се отнася до Евроазиатския економически съюз. Аз тук буквално не мога да разбера за какво говорим. Евроазиатският економически съюз е ни повече, ни по-малко Русия плюс. Е, това е зоната на руско влияние. Политическо и економическо. Така че да не се опитаме да схванем нещо, което вероятно самите руснаци не разбират. Това е просто е, зоната на териториална експанзия на Русия. Така че защо да се занимаваме с задния двор на Русия? Не, впрочем, да проявим реализъм. Благодаря и отново поздравления за госпожа Калниете. Ребека Хамс. Мога да се присъединя към колегите в поздравленията за Сандра, за докладчицата, това, което особено ми допада в първия първата редакция на доклада е, че тя се умява много добре да опише всички предизвикателства, които проистичат от поведението на Русия. Предизвикателства към Европейския съюз, с в това число е, военна намеса, е, дори в наши страни партньорки. А, от друга страна, нашата докладчица успява да набележи все пак е, зони на споделен интерес и разработвайки това противоречие, докладчицата ясно посочва как е, би могло да се противодейства. Е, както и да се работи към за едно по-добро взаимно е, разбирателство, в това число на е, равнището на е, междучовешките контакти. В частност 15 16-та точка от доклада категорично подкрепям. Миналата седмица четох, че подкрепата за Владимир Путин в Сърбия междувременно е пораснала в сравнение с падащото обществено доверие в Русия. Не е особено ясно как ще свърши всичко това, но не би следвало да си затваряме сами вратата. Благодаря. И накрая господин Фликенштайн, следвам господин Юрек. Аз също искам да благодаря за отличния проект за текст, който ни представяте. Кога е добър един такъв доклад? Когато представя нещата реално. Нещо, което вие сте направили до голяма степен. И ако ни дава идеи за разумен подход и за някои подобрения, докладът е още е по-добър. Той съдържа редица предложения. Ребека Хармс току-що спомена някой от тях. Въпреки това, от сега се радвам на дискусията, защото сигурно ще е интересна, когато започнем да обсъждаме измененията. Аз обаче бих посочил два момента, с които не съм съгласен. Това е точка 21 много, моля, апелирам към всички да помислите. Не, че е, твърдението е невярно, обаче медалът има две страни. Не говорим само за това кой добър, кой лош и кой най-лош. Не трябва да апелираме и към двете страни да прекратят тези, това ембарго, взаимно ембарго за влизане в страната и освен това, точка 13, тук вече няма да мога да спечеля мнозинство, но не съм съгласен нито за диверсификацията, нито за каквато и да било зависимост. Напротив, трябва да сме наясно с заплахата а, за санкции от страна на конкуренти. а, нещо, което идва от САЩ. Така че по отношение на точка 13 сигурно няма да мога да наложа мнението си, но все пак, слава Богу, все още живеем в условията на пазарна економика, така че за точка 21 се надявам на компромис. Благодаря на Кнут Флекенштайн. Господин Юрек накрая. E, Много благодаря докладът за... Благодаря на Сандра Канете за този доклад за Русия. А, не можем да се абстрахираме от историческите връзки а, с, Съветския съюз и как те се отразяват на сегашната обстановка. Половината от така наречените нови държави членки са създадени след а, разпадането на Съветския съюз – предходни резолюции, в предходни рез, резолюции се пренебрегваше това наследство от болшевизма. Не бива да го правим сега. Европа не бива да бъде пасивна по отношение на това, че има публичен култ към Ленин. Длъжни сме да осъдим булшевизма. Това, впрочем, е и в интерес на Русия, защото не може да има свобода, ако не преодолеем и не отречем наследството от комунизма. Имам предложение за изменение във връзка с укрепването на независимостта на държавите, възникнали след разпадането на СССР. Имам предвид Беларус в момента Русия се опитва да убеди Беларус да се откаже от независимостта си, прибягвайки за това до енергиен натиск. Мисля, че Европейският съюз трябва да оказва не само финансова помощ на Беларус, а и да подкрепи страната при разрешаването на евентуални проблеми, ако Русия оттегли помощта си, поне като ги компенсира. Защото тук трябва да се спази императивът на европейската солидарност. Трябва да направим всичко, за да укрепим независимостта на Беларус и то спешно. Благодаря. Още някой друг иска да вземе думата? госпожа Кълнията, вие утре ще обсъждате компромисите, да. Утре в 10 часа сутринта имаме среща. Все още работим по проект на компромисите. Първите 15 са готови. Надявам се около 8 ще успеем да изпратим и останалите. Вероятно ще ни трябва още едно заседание следващата седмица на докладчиците в сянка, но предлагам утре за първа дискусия да се срещнем. Благодаря на всички, е, които внесоха предложения по доклада и очаквам плодотворна, конструктивна работа с моите колеги. Благодаря. Следваща точка от дневния ред. Вече с половин час закъсняваме а и с Дебе имаме в 17.30 заседание. Как ще справи, не знам. Джефри Ван Орден сега искам да поканя тук. Джефри също трябва да е тук. А господин Вигант Matthäa. Herzlich willkommen. Schön, Sie wiederzusehen. Wir müssen das ein bisschen abkürzen. So. So, colleagues, I welcome... Добре, колеги, е, приветствам господин Вигант, е, който е, представя новата стратегия за отношенията между ЕС и Индия, сведена до знанието на съвета и парламента от външната служба. Приветствам членовете на делегацията за връзки с Индия. Нейният председател Джефри Ван Ортен е тук и без повече да губим време. Давам думата на господин Виган да наваксаме колкото е по силите ни. Е, значи, вие ме приканвате да говоря бързо. Е, ще се опитам да, да направя едно сбито, концентрирано изказване. Значи, имаме ново предложение, известие на комисията за стратегия на, на Съюза е, беше представена от върховния представител през месец ноември. За рекордно кратък срок стратегията бе подкрепена с три седмици само от съвета. Преди 10 дена бяхме в е, Делхи на неколкодневно е, посещение. За първ път се срещнахме всички наши представители от Азия и Южна Азия с индийското правителство и бих искал да обърна вниманието ви, господин председател, на факта, че за първ път е, индийското правителство излезе със съобщение за печата на Министерство на външните работи, е, в което се приветства доста красноречиво е, ролята и инициативите на Европейския съюз. Това не е чак толкова често срещано събитие подходът ни е, има сериозни допирни точки. Е, впрочем, от 14 години насам за пръв път се излиза с такава една нова стратегия за отношенията ни с Индия, която вече е утвърдена от съвета. Е, и тук е, ние държим сметка за широката общност на заинтересовани и от едната и от другата страна. Е, стремим се да е, оползотворим в максимална степен възможностите за търговия и инвестиции, за междучовешки контакти и за общи инициативи във външната политика и що се отнася до сигурността, е, да търсим далеч по-голяма съгласуваност и синергиен ефект във вътрешен план, прочим, между ЕС и държавите членки – е, с което трябва да признаем, отношенията между ЕС и Индия не винаги са се характеризирали. Ще изградим едно далеч по-силно партньорство за устойчива модернизация, което е главното желание на, на Индия при преобразованията, които предстоят е, в е, индийската инфраструктура и, и економика. Индийската страна се стреми към устойчивост. На международната арена е, съвместни действия в ООН и в СТО, толкова по-значимо е това, имайки предвид, че Индия е най-многочислената по население, най-голямата демокрация в света. Европейския съюз се нарежда на второ място. Е, и това трябва да си подадем ръка за работа по световните предизвикателства, в това число изменението на климата, заплахите за сигурността е, и споделените възгледи са от съществено значение е, в е, контекста на тези отношения. Индия, разбира се, е важен партньор на Европейския съюз при сегашния геополитически контекст, който се характеризира с отпадане на стари положения, с разколебаване на сигурността. Индия е економиката, е, която се развива днес с е, втори по големина темп в света. Е, и в това отношение Европейският съюз може да бъде естествен партньор. Поради натрупаните от Европейския съюз опит и знания в областта на економическите преобразования, особено кръговата економика, чистата енергетика, цифровизацията. Ще се създадат нови възможности за, за стопанска дейност и от едната и от другата страна. Е, при равноправен достъп до пазарите, предсказуемост на инвестиционните положи... условия е, вече 6000 европейски дружества осигуряват 6 милиона работни места в Индия. Е, Европейския съюз е най-големият външен инвеститор в Индия с обща стоеност на натрупаните инвестиции на над 70 милиарда евро. Европейския съюз активно участва в различни програми за развитие на, на индийското правителство. тази връзка бих искал да посоча и връзките с нашата стратегия за свързаност, която вече сме обсъждали тук. Свързаността между Европа и Азия определено трябва да се крепи на партньорските отношения с Индия. Това е най-близката голяма азиатска страна до Европа. И това не само двустранно, а и съвместно с Индия по преодоляването на други проблеми за свързаността в региона, било то в Средна или в Юго-Источна Азия. Сътрудничеството в областта на сигурността е друга важна нова област. Е, вече се води сериозен диалог по борбата с тероризма, кибернетичната сигурност, неразпространението на ядрени оръжия и прочие – е, бихме искали да пристъпим от диалога към сътрудничеството е, и е, да установим преки отношения между военните ведомства. Provide associated support to EUNAFOR Atlanta right afterwards. И предстои приятелско посещение на индийски военни кораби, първо по рода си и така нататък. И ще работим заедно, поне такова е желанието, е, е, за да укрепваме е, световния основан на норми и правила ред за преодоляване на последиците от изменението на климата, за целите за устойчиво развитие, за създаването на един многополярен, но е, основан на правилата световен ред. Надяваме се, че в това отношение, всички тези отношения, ще можем да разчитаме на подкрепата на парламента. Работата ни е в отговор на ваш призив от 2017 година за приемането на общоевропейско равнище на последователна стратегия за отношенията с Индия, очертаваща категорични приоритети. Благодаря. Благодаря на господин Виган. Сега давам думата на Джефри Ван Орден. Благодаря, господин председател. Не се чувствам особено насърчен от е, това, което чуваме като нов подход от СВД. Аз приветствам е, зелената светлина, която индийското правителство дава на новата стратегия Индия и ЕС много се промениха от установяването на стратегическото партньорство през 2004 година. Може би помните, през тази година се разшири Европейския съюз от 15 на 25 държави членки. И тогава Индия вземаше 12-то място по БВП в света. Сега Индия е шеста след Съединените щати, Китай, Япония, Германия и Великобритания. Към 2030 година се прогнозира, че Индия ще бъде третата е, по големина економика в света. Знаете, господин председател, че като е, председател на делегацията е, да, много голямо отношение на развитието на нашите взаимоотношения и по-задълбоченото познаване на Индия тук в парламента. Няма да направя подробен преглед на всички дейности. Вие участвахте активно в много от тях през изминалите 5 години. Те наистина са многобройни. Трябва да кажа, че изграждането на положителни отношения трябва да се разглежда на фона на това, което аз бих нарекал благожелателно пренебрегване на темата. Страни с по-малко значение от а, а, Индия се обсъждат много по-оживено. Индия като че ли остава на страни. Господин Вигант много красноречиво а, изтъкна предимствата на Индия, но има един много съществен елемент, който липсва. Това е липсата на всеобхватно споразумение за търговия и економическо сътрудничество. На страница 7 да се говори за необходимостта от развитие на търговията и инвестициите. Едно такова споразумение ще бъде економически обосновано и смислено, но особен напредък няма след среща на върха през октомври 2017 година. Тогава е, беше прието едно съобщение, 10 страници, 53 параграфа. Беше изразено общо съгласие да се обсъди споразумение за свободна а, е, търговия. Вече 12 години говорим за тази необходимост и знаем, че е, бяха необходими 5 години за е, споразумението СЕТА за търговията и инвестициите с е, Канада. И като имаме предвид е, значението на отношенията между ЕС и Индия, споразумение може да се постигне, колкото и да има противоречие. Приветствам секторното сътрудничество – с Индия в толкова много области. Взаимоотношенията далеч надхвърлят економическите. Имаме общи интереси. Вие посочихте борбата с тероризма, свободата на морските територии, чистата енергия, измененията на климата, а и развитието на Африка. Редица области, когато бях председател на делегацията за Индия, се убедих, че шестата економика в е, света се развива с най-високи демографски темпове. И вероятно има най-мощните въоръжени сили в света. За това незаслужено е, не получава необходимото внимание. Затова има възможност за нова глава, е, която да бъде открита от двустранните отношения и сътрудничеството. И се надявам, че най-сетне е, тази възможност ще бъде използвана. Достатъчно думи вече са казани. Време е за конкретни действия. А такива са необходими и се надявам, че с е, новото съобщение вече имаме всички сигнали за промяна на политиката в положителна посока. Благодаря. Благодаря на Джефри Ван Орден за изказването. Имаме още няколко минути за обмен на становища. Господин Преда, господин Танък, госпожа Лохбилер. Друг иска ли да вземе думата? Господин Башир. Добре. Приключвам записванията и давам думата на господин Преда. Благодаря, господин председател. През 2017 година аз бях докладчик на парламента за политическите връзки между Европейския парламент и Индия. На времето в доклада си се концентрирах върху стратегическото значение на връзките с тази страна. Много се радвам, че и в този доклад се очертават приоритетите на едно истинско стратегическо партньорство. Радвам се за това, че държавите членки се нуждаят само от няколко месеца, за да приемат съобщението на комисията. Радвам се да чуя, че индийската страна е готова да поеме ангажименти. Сега вече е важно да се прилагат е, очертаните приоритети. Господин Вигант, кои са следващите конкретни стъпки? Мисля, че на, доколкото знам, на 11 и 12 февруари ще се състои посещение на държавния секретар за повъншните работи в Брюксел. Става дума за държавния секретар на Индия, разбира се ще се постигне ли напредък? Също искам да попитам, има ли напредък по отношение на споразумението за свободна търговия с Индия? Защото, доколкото виждам, темата изобщо не се споменава в двата наскоро излязли документа. Нито в заключението на съвета, нито в съобщението на комисията. Благодаря на Кристиан. Чао Станък. Благодаря. Преди 20 години 1999 година, заедно с Джефри Ван Орден, основах е, групата за приятелство с Индия. Тя отдавна се разпусна, а сега вече имаме делегация за отношенията с Индия. Още тогава виждах е, потенциала на Индия като регионална сила. Тя е, е част от групата БРИКС. Скоро ще изпревари Великобритания по економическо развитие. И това а, напомня а, ролята а, изиграна от а, Китай през 18 век. Връщаме се назад в историята и тя се повтаря. Това е наш естествен економически и политически партньор. Да, големи са заплахите за сигурността. Това са външни заплахи, по които Индия сътрудничи с ЕС. Индия е ядрена сила и личното ми мнение, че трябва да бъде постоянен член на съвета за сигурност на ООН. Бях докладчик е, по е, споразумението с е, Канада, Австралия, Нова Зеландия и аз мисля, че европейските отношения с е, страните от общността изпреварват е, двустранните отношения на Великобритания с тях. Много тесни са връзките в економиката и политиката с е, страните от общността и англоязичните страни. визовия режим, митата за износ на спиртни напитки са препани камъкът в постигането на всеобхватно споразумение за свободна търговия. Надявам се те да бъдат преодолени в взаимна изгода и на двата партньора. Благодаря. Благодаря ти, Чарлз. Госпожа Лохбилер. Благодаря. Благодаря, господин Вигант, за представената стратегия. Има ли място за подобряване на резултатите по отношение на правата на човека. В Женева и в ООН се поставят тези правозащитни въпроси. Имаме резолюции на парламента, в които се посочва, че законовата рамка в Индия е добра и вече всичко опира а, до а, реалността. Преследването на далитите, а, насилието срещу жените – и преследването на някои известни правозащитни си напоследък. Това също трябва да залегне в стратегията. По-нататък, вие заявихте готовност да се работи съвместно за преодоляване на конфликти в съседство. Може ли е, да конкретизирате какво имате предвид? Може би е, трябва да се обърне внимание на отношението в Шри-Ланка. Благодаря. Благодаря. Накрая последния оратор е господин Башир. Благодаря. Разбирам, че закъсняваме, за това няма да отнема много време. Искам само да кажа, че съвсем основателно беше посочено, че ние залагаме на един световен ред на основата на правила. И правилата са зададени в устава на ООН. ООН е, има няколко резолюции за Кашмир, те не се изпълняват. и Мисля, че трябва да напомним на Индия какви задължения има да се е, придържа към резолюциите е, на ООН и да се ангажира с решаване на конфликта. 700 000 души е населението на Кашмир и а, те са подложени на а, насилие и лишаване от а, права. Близо 100 хиляди са а, жертвите. Действията на Индия в а, Кашмир са а, явно противоречие с нашите ценности и правила. Да, Индия е економическа сила, но поради економическите успехи не бива да си затваряме очите пред непридържането на нашите ценности. Благодаря ви, колеги, за коментарите. Кой би искал да вземе прав думата? Джефри, може би накратко ти. Съвсем накратко, наистина. Съжалявам, че колегата Башир постави този конкретен въпрос за Кашмир. Кашмир е индийски щат. Той е част от Индия, но е, частично окупиран от Пакистан. И ако погледнем докладите на ООН за Кашмир, а и Белджистан, е, много остри са критиките отправени към Пакистан и действията му в Кашмир. Още повече Кашмир се използва е, за организиране на терористични нападения срещу Индия. Сигурен съм в това. Съжалявам, че се поставя по този начин въпроса. В интерес на всички нас е Пакистан и Индия да съжителстват мирно, да стигнат до изграждане на общностни економически връзки. Ако непрекъснато заемаме едностранчива позиция, не можем да помогнем да се реши а, проблема. На такива форуми като Европейския парламент това не е редно. Благодаря. Благодаря за проявения интерес, за оказаната подкрепа, за зададените въпроси. Първо, за споразумението за свободна търговия. Несъмнено, Европейския съюз е ангажиран да проведе преговори. Мога да цитирам съответният е, параграф от заключенията на съвета, е, който настоява за всеобхватно е, споразумение с всички необходими елементи от него. Едно споразумение за защита на инвестициите също може да привлече повече инвеститори от индийска страна. Това е в заключенията на съвета. Благодаря за големите усилия на преговарящите от двете страни за да се стигне до общо разбиране за съдържанието на едно економически обосновано, наистина комплексно, всеобхватно и приобщаващо споразумение. Не всички въпроси са изчистени – във връзка с неговия обхват. Комисията не може да представи тук, в парламента, споразумение, в което липсва глава за връзката между търговията и устойчивото развитие или трудовите права. Не можем да внесем споразумение, в което не се говори нищо за обществените поръчки. защото а, това е важен елемент а, от а, търговията с токи и услуги. Има все още трудности и неизчистени въпроси, затова трябва да се задълбочим в тях. Има готовност от индийска страна да се изясни обхвата. Може би то няма да е толкова всеобхватно, както други споразумения за свободна търговия, но трябва да бъде достатъчно е, широк обхвата, е, за да е, се включат не само въпросите в правомощията на Световната търговска организация, но и други. Господин Преда постави въпрос на който мога да отговоря, че след две седмици ще проведем много интензивни разговори и ще направим преглед на всички съвместни действия за сътрудничество, които се предвиждат. Имаме специализирани консултации в областта на политиката, сигурността, економиката – Надяваме се, че среща на върха ще се е, проведе по-късно тази година, след като бъдат е, произведени изборите в Индия, след като е, изборите за Европейски парламент вече са зад гърба ни, но господин Туск, господин Юнкер и господин Моди неодавна имаха среща в Буенос Айрес в формата на Г20 и изразиха това желание. Трябва да продължим да бъдем активни и нашите приоритети да бъдат устоявани. Да не останат само добри намерения, както каза и господин Танок. Това със сигурност е наша отговорност. Ще работим в по-тясно сътрудничество в различни части на света. Така отговарям на въпроса на госпожа Лохбилер – това ние наричаме припокриващи се съседства – Близкия изток и Африка. Означава също, че работим съвместно по ситуации в съседните на Индия райони. В дух на добро сътрудничество, когато започнаха да възникнат някои затруднения в страните, които вие посочихте, Шри-Ланка и Малдивите. Във всички случаи обаче ние настояваме за придържане към ценностите, които ни изповядваме. Бангладеш и Мянма също могат да бъдат добавени в този списък. И накрая – Отговаряйки на въпросите ви, искам да кажа няколко думи за правата на човека. В по-общ план и Кашмир конкретно. Стремим се към е, по-тясно сътрудничество с Индия в областта на правата на човека. Това е, се посочва в документите и на комисията, и на е, съвета. Индия в момента е член на съвета на ООН за правата на човека, така че и във формата на ООН работим с тях. Европейския съюз е единствения партньор, с който Индия води диалог по правата на човека, макар и на доста дълги интервали. Следим положението на правата на човека в Индия отблизо с финансова помощ, с информационни е, мерки, е, чрез е, инструмента за демокрация и права на човека. Финансираме много проекти за преодоляване на насилието и на дискриминацията на основата на кастовия признак или пола. Обръщаме особено внимание на далитите и техните лидери, както и на насилието срещу жените. А за Кашмир призоваваме Пакистан и Индия да намерят трайно решение на проблема с Кашмир с най-активно участие на кашмирското население. И двете страни носят отговорност за поддържането на мирни взаимоотношения и изглаждането на различията им по мирен път. Нарушаването на правата на човека трябва да се разследва винаги бързо, отговорно, прозрачно и в съответствие с международните правозащитни стандарти. Нашия посланник там, посланиците на държавите членки имат готовност да окажат съдействие и да работим съвместно с е, Индия за противодействие на туристичните заплахи. Благодаря. Благодаря, господин Вигант. Други изказвания? Няма. Благодаря ви. Благодаря, господин Виган, че се отзовахте на поканата да организираме съвместно с нашата комисия е, това разискване предлагам да преминем към последната точка от дневния ред, 34-та. От 9 часа сутринта някои от нас седят тази зала, но все още имаме сили. Защото сега се срещаме с нашите колеги от комисията ДЕВЕ.